Dear colleagues, welcome to the... Скъпи колеги, добре дошли на заседанието на подкомисията по сигурността и отбраната. Искам да ви информирам, че някои от е, езиците датски, словенски, малтийски няма да бъдат превеждани. Това е последното ни заседание за годината и последното за шведското председателство. Ако нямате възражение, считаме, че дневният ред е прият. Благодаря ви много. Today, dear, dear colleagues, we welcome Mr. Olaf Skog, Sweden. Днес, уважаеми колеги, с нас е, е господин Олаф Скуг, е, посланник и председател на Комитета за политиката в областта на сигурността. Ще разговаряме с него относно общата отбранителна политика. Това е новото название на политиката, съгласно Лисабонския договор. Преди да дам думата на господин посланика, бих искал да му благодаря от името на подкомисията за доброто сътрудничество, в което работихме през последните 6 месеца. С влизането в сила на договора от Лисабон е, ще се даде стимул на политиката в областта на сигурността и отбраната. На 8 декември 2009 година в Брюксел се състоя заседание на съвета по външни работи и министрите взеха решения относно операциите в Босна и Херцеговина и по сомалийския бряг. Господин посланика определено ще има какво да каже по тези две важни операции. Бих е, искал също така да чуем коментар е, относно евентуална мисия за обучение на правоохранителни органи в Сомалия, тъй като по-нататък отбранителната политика на Съюза ще бъде ресорна на госпожа Аштън следващият януари ще видим кой ще ни дойде на гости. Дали представител на Испанското председателство или представител на върховния представител. Нямаме много време, така че с това веднага давам думата на господин посланник. Благодаря ви, господин председател, за любезната оценка на работата на шведското председателство и аз е, веднага искам да кажа, че от своя страна ние също високо ценим сътрудничеството ни с парламента и с различните подкомисии, с които водихме диалог. Благодаря и на всички ви, които останахте тук е, след, вероятно, по-стратегическия разговор с Кал Билд. Предполагам, че онези, които сте тук сега, сте заклетите експерти по въпросите за сигурността и отбраната. Ще е, кажа няколко думи за задачите, които си постави шведското председателство, а и както вие пожелахте, господин председател, е, няколко думи за евентуалната мисия в Сомалия. Най-напред е, на предишната си среща с вас, е, тя бе на 7 септември, е, развих пред вас някои от приоритетите на председателството и оставам с впечатление, че те бяха добре прияти от повечето членове на подкомисията. Днес бих искал да ви дам най-актуална информация, като приключваме книгите, така да се каже, на шведското председателство – каква е равносметката? Ние сме доста удовлетворени, поне що се отнася до нас. Както Е, сигурно си спомняте миналия път, аз заявих, че нямахме и не сме имали намерение да подемаме нови значими инициативи, по-скоро да насочим вниманието си към недостатъците, към пропуските на действащите мисии, както от военна, така и от гражданска гледна точка. По гражданските въпроси е, започнахме едно доста амбициозно упражнение от доктринален характер, ако щете, за да преодолеем най-сериозните недостатъци на мисиите и онези, които са в ход, а и евентуално бъдещите. Е, извършихме това в тясно сътрудничество и с институциите и с държавите членки във военната област упорствахме към постигането на четирите основни цели, които си бяхме поставили на себе си и на Съюза. И в това отношение, мисля, напредъкът е значим. Най-напред обаче, нека кажа, че Разбира се, едно от най-значимите събития по време на шведското председателство е влизането в сила на договора от Лисабон. И както подсказа господин председателят, е, с наближаването на края на годината, правейки равносметка, трябва да кажем, сред най-важните неща, че шведското председателство председателства завършика на една епоха в областта на външната политика, на сигурността и отбраната на Съюза, нещата вече няма да бъдат същите, наистина. И, както каза и господин председателя, всички очакваме нещата да се подобрят, политиката да бъде по-последователна, е, по-непротиворечива. Разбира се, как точно ще стане всичко това, ще зависи от гледището на върховния представител и на начина по който ще взаимодействаме с нея. Разбира се, е, в това отношение и ролята на парламента ще бъде важна. Устройството на външнополитическата служба, това е задължително условие, е, според мен, за да гарантираме една действена външна политика. В тази връзка бих искал да подчертая нещо е, в областта на сигурността – не можем да постигнем резултати, освен ако всички не се ангажираме да подкрепяме тази политика. Тоест, колективната съпричастност на всички държави членки, в това число избирателите, които вие представлявате, ще бъдат от ключово значение за да обезпечим ресурсно външните си инициативи. Не можем просто да стоварим това на гърба на новия върховен представител. Тук става въпрос за взаимодействие между държавите членки и върховния представител. Знаете, в това отношение всеки е, все още разполага и с ресурсите, и с възможността да упражни правото си на вето. Връщайки се назад към шведското председателство, някои от основните ни постижения. Най-напред е, в цивилната, гражданската област, след това във военната и накрая по няколко общи въпроса. Мисиите, в това число бъдещите мисии, както господин председателят пожела. В гражданската област е, ние се заехме с така наречения от нас процес на насоките с секретарята на комисията с държавите членки е, работихме по този проект и мисля постигнахме сериозен резултат. Е, най-напред един важен въпрос в тази връзка е бързото реагиране. Постигнахме следното. Взехме решението да преразгледаме, да преработим екипите за гражданско реагиране с по-сериозното им експертно обезпечаване – и постигнахме споразумение за едно по-ефикасно вземане на решение и разполагане на тези екипи. Това са екипи, знаете, които действат благодарение на целево отделени от държавите членки кадрови и технически ресурси. Полицейски служители, съдебни органи, медицински специалисти, които да бъдат изпращани много бързо за установяване на фактическата обстановка на място. Освен това, лансирахме решение за някакво постоянно складиране на материалната част за тези екипи, така че тя да бъде на разположение колкото се може по-скоро и за да може повторно и повторно да се оползотворява този ресурс. В Босна това, което се реши, то се реши, но е временно, трябва да кажа. Складовите е, стопанства ще бъдат на разположение от януари 2010 година. Подготвихме съответния бюджетен ред и постигнахме съгласие е, да се отпуснат средства за начално обучение и оценка на нуждите при нови мисии. През ноември съветът подчерта необходимостта от по-нататъчен напредък и комисията съгласи да продължи да работи. По-нататък комисията прие да възложи рамкови договори на евентуалните доставчици, за да облегчи по-нататък процеса на възлагане на обществените поръчки, като се започне от оценката на риска през медицинските е, служби, информационно-техническото обезпечаване и така нататък. Все за по-бързото разполагане на мисиите на терен. От концептуална гледна точка разработихме нова концепция за полицейските мисии, отчитайки полуките от последните 7 години е, опит на терена – заедно с държавите членки много е, усилия положихме за облегчаване разполагането на граждански персонал. Както знаете, по-голямата част от тази дейност е в ръцете на държавите членки. Някои от тях са по-напреднали от други, но чрез обмен на опит и съвместни учения, мисля, успяхме да дадем стимул на една изпреварваща събитията национална стратегия за всяка от държавите членки, особено що се отнася до разполагането на граждански, на цивилни лица. И а, ние ви призоваваме, като депутати и онези от вас, които са привърженици на проекта, да ни съдействат в държавите членки. Така че мисиите да бъдат екипирани е, с достатъчно високо квалифициран персонал недостатъците в това отношение са доста сериозни. Понякога е по-лесно да изпратиш е, военни формирования, отколкото граждански. И Афганистан е характерен пример в това отношение. По обучението. Поставихме ударението върху обучението преди разполагането на мисията, установихме съществуващи недостатъци. Някои от държавите членки се възползваха от възможността да споделят информация за възможности за обучение в рамките на софтуерната е, система Вратар-Учител. Но още, още неща трябва да се направят. мисля, че играта се играе, нали? нещата са в ход. И сега сме в по-значителна степен в състояние да отговорим на растящите потребности по цял свят. Европейския съюз да играе по-значима роля в хуманитарни и граждански операции. Знам, че миналия път проявихте голям интерес към въпроса за наблюдение на морското пространство, а от друга страна пазара на отбранителната промишленост в Европейския съюз. Що се отнася до така наречените бойни групи. Те, те са важен инструмент, с който разполага Европейския съюз при е, е, преодоляването на кризи. Те трябва да бъдат е, по-действени. Знаете, до сега не сме използвали такива бойни групировки. И ние се опитахме да обсъдим въпроса защо не и към края на нашия мандат, на последното заседание на съвета на външните министри на отбраната, успяхме да се съгласуваме по насоки за опозотворяването на бойните групировки. Е, така поне е, всеки ще бъде на една вълна, когато стане въпрос за тези групировки. Що нас е по наблюдението на морското пространство, Швеция сподели своя опит от Балтийско море. В Балтийско море военно-гражданското сътрудничество е много полезно, повишава ефикасността и економическия ефект от тези операции. И тази оперативна съвместимост бе разгледана вече от гледна точка на Европейския съюз и съветът призова комисията заедно с държавите членки да разработят пътна карта за интегрирано наблюдение на морското пространство до края на 2010 година. Тук, мисля, дадохме начало на интересно а, начинание. Най-сетне амбицията на председателството бе да се стигне до един по-отворен и прозрачен пазар в военно-промишлената област – Инициативата бе широко приветствана и вече се говори по параметрите. Разбира се, това е една сложна област, както знаете, но министрите на отбраната успяха да постигнат съгласие по политическа декларация за отворен и прозрачен европейски отбранителен пазар. Възложиха и на Европейската отбранителна агенция да разработи пътна карта. И това вече е солидна основа за по-нататъчен напредък, мисля. И накратко по някои от така хоризонтални въпроси от, от, от общото значение. Първо, военно-гражданското сътрудничество. Насочихме усилията си към е, доизграждането на способностите. Ще се съгласите, че е необходимост от една по-добра съгласуваност между военните и гражданските инструменти от е, друга страна. Както на терен, така и що се отнася до способностите. Съумяхме да постигнем съгласие между държавите членки да бъдат задълбочени усилията за намиране на общи решения за изграждане на способностите, военно-граждански. През пролета ще бъде е, пуснат е, работен план. Вече можем да започнем по някои области, по които е на лице съгласие, транспорт, е, техническо тилово обезпечаване, медицински служби, комуникации. Става въпрос за обединяване на ресурсите за тяхното най-ефикасно и ефективно оползотворяване. Що се отнася до повишаване на доверието в нашето присъствие, аспектите права на човека и равенството на половете са немаловажни и, и това е особено важен аспект при обучението преди разполагането на мисия. Друг, друг важен такъв хоризонтален въпрос е за сътрудничеството ни с партньорите. Африканския съюз, нашия комитет, посети е, е, е, Дис Беба. Там разговаря с Комитета по мира и сигурността в рамките на Африканския съюз. Дискусията беше много полезна и набеляза насоки на по-нататъчно сътрудничество. Както знаете, що се отнася до евентуална учебна мисия на Европейския съюз в Сомалия, Африканския съюз, разбира се, проявява жив интерес да е, съдейства, за да се гарантира успехът на такава една мисия, в случай, че тя бъде реализирана. Сътрудничеството с е, ООН също бе утвърждавано по време на нашия мандат. Наскоро взехме решение да разработим по-нататъчна наша позиция за дискусията в рамките на ООН под наслов Нов хоризонт. Става въпрос за мироопазващата намеса на, на ООН по света. Разговаряхме с представители на ООН, в това число Елен Луруа, началник на отдела на ООН за мироопазващите операции. Обменихме с него мисли е, за взаимодействието между ЕС и ООН. Е. На няколко пъти обсъдихме въпроса, преди да разработим своя стратегия за Пакистан и Афганистан. Кал Билт вече говори за нея. Е, в тясно сътрудничество работихме с ръководителя на мисията на ООН в Афганистан. Разговаряхме и с външните министри, министрите на отбраната. Обсъдихме въпросите за отношенията между ЕС и НАТО. Труден въпрос, но това не е оправдание да не се търси напредък. Подходихме чисто практически, за да осигурим по-висока степен на взаимодействие на високото равнище между новоназначения върховен представител на ЕС и новия генерален секретар на НАТО. Знаете, господин Фан Размусен присъства на ноеврийското заседание на съвета. и Бяха развити някои идеи на място за укрепване сътрудничеството между ЕС и НАТО на театъра на бойните действия. Аз е, е, е информирах Североатлантическия съвет, т.е. НАТО, за операцията Аталанта на място е, ние взаимодействаме ежедневно и толкова по-важно е да поддържаме диалога на високо равнище. И накрая мисля, споменавал съм тук и преди, бих искал и сега да подчертая, че Европейският съюз трябва да бъде по-съсредоточен, по резултатен в посредническата си роля. Това е едно направление на външната политика и за да постигнем амбицията си да, да играем по-значима роля на световната арена, трябва да подобрим посредническия си капацитет. Начинахме също така дискусия за взаимодействията с трети страни. Знаете, в много от операциите в областта на отбраната и сигурността разчитаме на поддръжка от САЩ, Канада, Русия, Нова Зеландия, Чили, Доминиканската република, Норвегия, Швейцария и прочее, и прочее, и Турция, между другото, също. И смятаме, че като организация следва е, да приветстваме всички, които желаят да допринесат. Тук не става въпрос просто да привличаме партньорите си, за да запълват празнотите. А ако привлечем повече партньори, според нас това би било начин да изнасяме своите ценности, своите подходи в организацията на външнополитическите мисии. Преди да приключа експозето си, след което ще е, изслушам вашите въпроси, няколко думи за мисиите и операциите. Е, късмет имахме по време на нашето председателство, че нямаше някакви сериозни кризи, макар и някои от операциите да действат при доста трудни обстоятелства. Грузия, например, Сомалия и Аталанта. Мисля, днес се навършва точно една година от започването на операцията, която се обвенчава с сериозен успех и все пак условията са доста трудни, както каза Хал Билд. Като председателство ние ще подадем, предадем штафетата на, на върховната представителка трябва да възприемем управленска роля, грижайки се за хилядите мъже и жени, които работят чужбина под флага на Европейския съюз. Да гарантираме тяхната лична сигурност и безопасност и разбира се да ги обезпечаваме стратегически и политически, за да си вършат работата. В Косово нещата са сложни, но и, и в Косово, е, имахме късмет да е, избегнем сериозни затруднения, като изключим е, проблема за вандалските актове, които бяха обсъдени през последните месеци. На второ място, един общ въпрос е недостига на хора. Говорихме за Афганистан, не веднъж сме говорили за Афганистан. Неимоверни усилия положихме да изпратим повече полицейски служители – постигнахме известен резултат. Близо стотина нови служители е, бяха добавени, но, но не сме достигнали показателя 400, който е, си бяхме задали. На трето място учебната мисия в Сомалия. През есента с вас е, обсъдихме този въпрос. Както знаете, през ноември съветът прие така наречената концепция за управление на кризи, а тази седмица приехме е, и Испания като участник в екипа е, на, по оперативно планиране. Обаче трябва да се каже, че решенията взети до сега не предрешават въпрос за бъдеща учебна операция. За да постигне успех, вие, господин председател, зададохте именно така въпроса, за да постигне целите си, да бъдат укрепени способностите на преходното правителство в Сомалия, мисията ще трябва да обезпечи редица неща, а някои тях все още няма яснота. Така, например, ще трябва да погледнем на въпроса в по-широкия контекст на политиката ни в Африканския рок и Сомалия в частност. По-нататък, във връзка с действията на ОНЕ и други, които обезпечават сигурността в Сомалия трябва да постигнем споразумение с Африканския съюз и мисията на съюза Амисон за разделението на труда. Те са на място в Сомалия, ние не сме. И нещо още по-важно, вероятно, трябва да потърсим ангажимент от преходното правителство за последващите действия, за, за продължаване на инициативата и готовността на това правителство да реформира всичко свързано с сигурността, това число и за правата на човек. Когато хората бъдат обучени и се върнат в Сомалия, е, трябва да бъдат взети мерки, те да останат лоялни на преходното правителство, а да не преминат към е, екстремистски настроените групи. В Сомали нещата се поставят така. Ако е, не си свършиш добре работата, рискуваш точно обратното на онова, което си целял. И ние добре съзнаваме, трябва, трябва да ви уверя, какви са възможните капани, но пък и доста държави членки се ангажират да участват, тъй като ставащото в Сомалия е решаващо е, за по-нататъчна съдба на преходното правителство и за интересите на Европейския съюз. Мисля, това е достатъчно като встъпително експозе, господин председател. Благодаря ви. Благодаря. Ще преминем към въпросите. Първо Готери от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин посланник. А, ние, социалистите, днес и колегите от ЕНП имат конгрес в а, Бон и е, успяваме в тази подкомисия да работим е, съвместно, единно. Искам да ви благодаря за е, вашето представене и за отличната работа, която шведското председателство и вие, вие лично успяхте да свършите през това 6 месечи. Е. Темите са многобройни и не е възможно да бъдат коментирани всичко. За това искам да се върна към ня... да задам въпроси към някои така по-стимулиращи факти, които цитирахте. Що се отнася до въпроса за а, подготовката на, на националния персонал за гражданските мисии. Това е основен проблем. Мисля, че тук е, става въпрос за национално правомощие, национална отговорност и условията се различават в различните страни. А, не знам обаче дали не може да се направи нещо по-добре за въвеждане на най-добрите практики на място, на терена, за да се уеднаквят а, различните механизми, да се използват най-адекватните средства. Всяка национална машинария, така да, да кажем, да се напасва към останалите много е важно да има уеднаквяване на практиката, за да може персонала в една европейска а, мисия да действа единно, да отговаря на едни и същи критерии за подготовка и подбор. На второ място исках да се спра на изменението на общото решение на съвета за мисията Аталанта, по-специално за въвеждането на един мониторинг, на постоянно наблюдение на а, риболова, една тема, по която парламента води доста дълги дискусии, защото е сложна. Естествено, Европейските риболовни кораби често стават жертви на пиратски актове и а, а, разбира се, операцията е, Аталанта има точно определен мандат, цел – и е, имаше една обща резолюция на парламента за необходимостта да се изпрати едно много строго, категорично послание по отношение на незаконния риволов, за да се защитат интересите на е, европейските е, рибари. Е, конкретно Смятам, че това нововъведение ще, ще, бъде, е, ще стане факт в операция Таланта. Накрая, е, тук ще се позова на една декларация за необходимостта от един всеобхватен подход по отношение на Афганистан. Е, разбира се, планът за развитие на Афганистан и Пакистан е много амбициозен, но има огромно значение. Но и нещата са толкова, темите са толкова многобройни, че трябва да има един механизъм да се обобщава, да се синтезира всичко. И затова искам да поясните какви конкретни стъпки се предвиждат за осъществяване на този амбициозен план за действие? Има ли някакво, предвижда ли се някаква оценка на прилагането на общата политика за сигурност и отбрана ОПСО, така наречена, в Афганистан? Иначе мисля, че е, Равносметката от Елпол е, в Афганистан е много положителна, но в... според този план за действие се очаква да участваме много повече в държавното строителство и в подготовката на полицейските е, и съдебните органи в страната. По отношение на финансовия инструмент за подготовка а, на мисиите, как, как, се, как ще бъде това? А, но, ще се създава нова бюджетна линия или ще бъде отделен а, някакъв начален фонд? Естествено, парламента с право иска да упражнява по-голям контрол върху бюджета за това какво, как точно се предвижда сътрудничеството между цивилни и военни. Колегата Солие, казва председателя. Мерси, месю. Благодаря. Всички членове на НП не са в Бон. Аз съм тук доказателство. Ще се върна пак към Афганистан. Споменахте присъствието на цивилни полицейски служители. Казахте, че са 100, а трябва да са 400, но условията в Афганистан са изключително тежки за нашите военни, няма сигурност, редовно губим жертви. И ако не се гарантира сигурността на цивилните, на гражданските служители, мисля, че трудно ще се намерят доброволци за тези мисии. Благодаря. Колегата Дав. Господин председателю, признателен съм на председателството, за постигнатия напред, който беше представен в оптимистични краски. и можем да приветстваме този факт в момента, когато договорът влиза в сила, тъй като той съдържа рамка за разширяване на политиката на сигурност и, и отбрана, включително и създаването на една основна група за сътрудничество. Искам да задам въпрос. we will fight to keep our country, our culture, and our way of living. We are not We believe if the right actions are taken to address climate change. който се занимава с военните въпроси и въпросите на сигурността. И имате ли впечатлението, че държавите смятат да изпратят държавни служители от своите министерства на отбраната в службата за външна дейност. В съответното количество и качество Има ли аргументи в полза на създаването на нова формация на съвета, включваща министрите на отбраната? И според мен сега е добър момент да се направи този експеримент, след като става разделене на съвета по външни отношения. Относно агенция, Европейската агенция по отбраната, вие говорихте за план за засилване на позициите й. Тази агенция а, съществува и според договора нейните функции ще бъдат засилени. Как ще докажете пред хазната, че Европейската агенция по отбраната има нужната висока степен на ефективност на използваните средства? Ако това стане, ние ще сме постигнали значим политически успех и тази първа практическа стъпка би могла да обхване по-късно и други разходни пера. Ако тази агенция се превърне в успешен пример. Благодаря колегата Бутихофер. Благодаря, господин председател. Господин посланник, е, въпроси по отношение на Афганистан и Сомалия. За Афганистан мисля, че всички знаем, че са необходими от 3 до 5 хиляди обучаващи, за да се гарантира необходимото равнище на подготовка. Говоря тук за полицейските и съдебните органи. И най-вече това, това да позволи да се стабилизират селските райони. И в крайна сметка, какво можем да установим и след поредното председателство? Тези цели не се постигат. Как да се разбере сериозността на нашия политически ангажимент, след като ние изпращаме мисия след мисия, но без да постигаме определените от нас цели? Не успяваме да преодолеем това цинично отношение на отделните участници, държави участнички – И няма ли начин Европа да погледне по-сериозно на своите мисии? А не да плува по повърхността, поемайки формални ангажименти. Втория въпрос се отнася до мисията Аталанта за Сомалия. Комисията внесе две изменения в мандата на мисията. Едното се отнася до риболова, другото е разширяване на географския и обхват. Всъщност какво мисли съвета за тези две изменения? На трето място ще кажа, че парламента наблегна специално на незаконното складиране на отпадъци. Какви са намеренията на съвета в това отношение? По отношение на мисиите за подготовка, кои държави членки проявяват интерес и желание да участват в такива мисии? сум, дали сумалийския режим е поискал, заявил желание да участва, да приеме такива мисии. Поощрява ли ги? Какво е отношението на президента Шариф, който заплаши, че ще прилага шарията, шарията към всички, които сложат оръжие. Така ли подминаваме подобно изказване? Знае ли съвета, че е, ООН е съобщи, че има голяма вероятност в е, Сомалия през 2009 година да настъпи хуманитарна криза. И разумно ли е да се отделят пари за една мисия за подготовка с толкова несигурен резултат? А, Господин посланник, днес имахме среща с министър Билт и след срещата с вас, наистина с удоволствие установявам как е работил шведското председателство. Такова беше и моето мнение. Въпросът ми се отнася до Афганистан. Бих искал в, в, в контекста на промените в афганистанското общество да обясните как виждате не толкова военното, колкото политическо и гражданското участие, какви конкретни е, инициативи биха позволили да се стимулират някои процеси в афганистанското общество, които защото мисля, че някои цели доста изостават. Много малко се говори за а, това и а, някои хора си имат доста ограничени изхващания за това, което трябва да се прави. Благодаря колегата, а, колежката Лужин. Благодаря, господин посланник. finde und ihren Optimismus nicht. А, ah, вие казахте някои доста общи неща. Аз не споделям вашия оптимизъм. Вие казвате, имаше редица успехи. Кажете кои? Изброете ги конкретно. Да. Съгласна съм, че е имало е, нещо хубаво, но вие не уточнявате за кои области се отнася това. А за, примерно за Сомалия, за мисията в Сомалия. Каква ви е целта в Сомалия? Една от целите е да се стабилизира преходния режим. Е... Но много добре се знае, че това преходно правителство въобще не е демократично и прилага доста съмнителни практики прилага шарията срещу жени, поголовно имаше убиване с, с, с камъни. Това ли ще бъде целта на мисията за подготовка? Какви са целите, които преследвате в Сомалия? Въобще не мога да разбера. Подозирам, че има някакви други скрити геостратегически цели. Затова Кажете ясно, каква е целта в Сомалия? И а, трябва да се постигне, за да се окачести след това тази мисия като успешна. Още нещо. Казахте, че искат службата за външно действие да е много добра. Според мен, тази служба трябва да може да бъде контролирана да подлежи на демократичен контрол и да бъде разделено от комисията и съвета. Как виждате участието на Европейския парламент и контрол от негова страна? Благодаря. И последния колега, господин Земке. И исках да благодаря и да се спра на три въпроса. Първо, първо искам да поздравя е, шведското председателство. Шест месеца е кратък период в областта на сигурността и отбраната, но една от успехите на шведското председателство е, че много прагматично прилагаха тази е, политика. И във връзка с това искам да задам два много важни въпроса. Първото е, съгласен съм с господин посланника, по оценката на ситуацията по отношение на бойните групи. Повечето а, държави и членки а, намаляват поемат ангажимент да участват в бойните групи на теория, обаче на практика се не изпращат хора. И до сега не знам случай някъде бойна група да е участвала в регулиране на конфликти. Трябва да направим един избор. Или решаваме да имаме бойни групи, които могат да се използват, или да приемам, че нещата стават само на хартия и да не разчитаме защото по този начин е, приемаме на хартия, че имаме е, формирование, спим със спокойна съвест, но иначе сме абсолютно неспособни да е, действаме. И смятам, че от тук нататък хуманитарните задачи ще придобиват все по-голямо значение и гражданското участие ще е, е, поема все по-голямо значение. И е, в Афганистан на това и, има огромно значение. Тук се изисква една огромна логистична машина, което сам Афганистан не може да направи без участие на а, други държави Русия, Китай. Мисля, че в а, тези хуманитарни а, задачи е хубаво да включваме и Русия, поне е, заради транспорта. Господин посланник, имате думата. Благодаря, благодаря за изразените мнения и за зададените въпроси. Ще се опитам да отговоря в реда, в който бяха зададени. На първо място за резерва от подготвени цивилни кадри. Идеята е, както господин Готери казахте, държавите членки са тези, които трябва да осигурят кадрите. Ние постигнахме успех чрез обща подготовка, за да имаме еднакво ниво на подготовка на най-високия възможен стандарт по единна програма за Европейския съюз. Относно на формирането на екипи за реагиране цивилни групи, както беше в случая с Грузия, тогава е необходимо бързо да се наберат ресурси. За това е добре да имаме лица, които да са в резерв и да са готови за бързо разполагане. За риболова. Мандата на Аталанта не обхваща точно този проблем. Мандата на Аталанта е хуманитарен. Целта е да ескортира корабите, превозващи храни от Световната организация по прехраната. Целта е да се помогне на сомалийския народ чрез Аталанта. И тук има подобрение и успеха е 100%. Не е имало нито един инцидент с доставките от Световната организация по прехраната, откакто действа Аталанта. И това е принос на Европейския съюз. Аз съм бил там и бих ви приканил също да посетите тази мисия. Ще установите, че хората, които са на терен, понякога се сблъскват с други нелегални дейности, като трафик на хора, на оръжия. Те правят каквото е възможно, за да съобщават за такива случаи ако се натъкнат на незаконен риболов от Европейския съюз или други страни, има а, система за оповестяване и за информиране на компетентните органи. Но към момента мандата на Аталанта не обхваща рибарството. Ние сме там за хуманитарни операции, за да помогнем а, също на легалния риболов. Както казах по-рано за а, цивилната страна на въпроса, тук също имаме проблеми с ресурсното обезпечаване. Ние не сме обхванали всички а, фрегати, нямаме нужните сили за разполагане, които са ни необходими за 2010 За продължаване успеха на операцията е необходимо да имаме както материално-техническо, така обезпечаване, така и обезпечаване с а, персонал. Наблюдението на а, морските а, пространства подобри ефикасността на мисията и това е от важност. Използвайки сегашната техника, могат да бъдат обхванати огромни а, територии, могат да се наблюдават от въздуха. Какво се случва с отделни кораби, независимо дали са пиратски или е, други кораби, които извършват незаконна дейност. За Афганистан и Пакистан и в частност Афганистан, мнозина от вас говориха за него. За ИОПОЛ мисията могат да бъдат извлечени много полуки. Откакто си поставихме за цел а, да достигнем бройката 400, сега а, първоначално беше за 200, после увеличихме за 400 и тук трябва да се извлечем полука. Не знам дали това е добър модел за бъдещето. По-важно е да решим какво искаме да постигнем и да адаптираме бройките според целта. Това е едната полука. На следващо място не считам, че трябва да започнем разполагането на мисии, преди да сме сигурни, че държавите членки са готови да осигурят ресурсите за това. Паралелно ние а, организираме други мисии, като правим инвентаризация на това, кои държави са готови да участват. Някой запита, кои са тези страни. Има доста страни, които заявиха такова желание. Испания е водеща. Тя е така наречената рамкова нация. Франция е активна в Джибути. Има няколко други държави членки. Нямам точния списък. Те могат сами да да кажат какво правят, но те а, подчертаха, че имат а, готовност да участват при евентуална нова мисия. Сега за Афганистан а, и ЮПОЛ. Това, което прави ЮПОЛ е не да помага на полицията в цялата територия на страната. Специфичният характер на тази мисия, която е, е, откроява от други мисии на НАТО, САЩ и други, че ние работим на стратегическо ниво. Ние работим на най-високото ниво, в Министерство на вътрешните работи, с министъра за стратегически съвети, за това как афганистанците да формират своите полицейски сили и тази операция е много успешна. Предстои още много да се свърши. Ние съвсем не можем да обявим пълен успех към момента. Има други предизвикателства и аз искам да ги спомена. Факта, е, че нямаме на терен договорни отношения между НАТО и Европейския съюз създава проблем. Някой спомена въпроса за сигурността на работещите в мисията ЮПОЛ. Един от проблемите действително е сигурността, която е много нестабилна. Затова трябва да имаме споразумение с ISAF по въпроса. На следващо място ние участваме в различни звена за, на провинциално на ниво. Там също трябва да бъдат сключени договори, а този процес за сега изостава. По ИОПОЛ не става дума дали е, имаме 320, защото някъде е, това е бройката, скоро ще са повече от 300, е, но идеята е нашата мисия да обучи обучаващия, не да обучаваме всеки отделен полицай в Афганистан. Това е, е мисия, целяща да обучи обучаващи. Относно предизвикателствата в Афганистан, Кайл Билт е, спомена тези предизвикателства, няколко ключови думи. Съжалявам, ако не съм достатъчно ясен местно участие, участие на хората по места. Хората трябва да разберат, че това е тяхна страна и за това трябва да има повече отчетност, когато става дума за корупция, човешки права и други ценности, на които държим. Понякога нашите а, партньори не са на висотата на това, което очакваме. Има понякога случаи на корупция сред местните а, управляващи. И ние трябва да имаме система за справяне с а, такива ситуации. Ние се опитахме да създадем европейска политика, която да замени двустранната политика, която прилагаме по-отделно. Ако се координираме по-добре, ще бъдем и по-успешни в работата за борба с корупцията и по-голямата отчетност сред афганците. Друг важен аспект е координацията. Ние не сме добре координирани. Американците имат силно присъствие те доминират също голяма част от дебата, включително и политиката, която да се следва в Афганистан. Това, което трябва да се направи е да имаме по-тясно сътрудничество и обсъждания с американците и това е възможно, ако Европейския съюз е достатъчно единен, за да можем единно да общуваме с американските ни партньори. Считам, че сме постигнали в известна степен тази задача. Третия въпрос е засилване на ролята на ООН. Това е чадърът, под който Иран, Китай, Русия, Таджикистан, Пакистан, Индия и други могат да участват. Това е чадъра, който придава легитимност и който има водеща роля. И това трябва да се има предвид. Идеята за финансирането на цивилни мисии, идеята тук не е да се създаде първоначален фонд, той ще дойде с новия договор и е свързан с военните операции. И в това отношение Европейският парламент има да играе важна роля. По бюджетната линия, която е предвидена, в бюджета да има средства, буферни средства за бълно разполагане. Ние трябва да гарантираме, че няма да има забавене на разполагането а, при нужда, когато по съображение, че няма достатъчно средства. Аз не бих искал да, да спекулирам за позициите на държавите членки по тези въпроси. Катрин Аштън сега трябва да запълни със съдържание нещата, какво да бъде съотношението между цивилните и военните в службата за външна дейност. Някои твърдят, че ние сме ограничили Европейската агенция по отбраната, като сме съкратили бюджетната перспектива на 3 години. Агенцията върши отлична работа. Те са много по-концентрирани в дейността си и са от важност за европейската сигурност, тъй като ролята им ще нарасне с Лисабонския договор. Струваме се, че отговорих на повечето въпроси. Искам да кажа няколко думи за Сомалия. Действително, преходното правителство изрази желание да получи подкрепа. Преходното правителство не е нещо, което се е появило от а, само себе си. Това е резултат от а, посредническите усилия на международната общност и тук няма несъгласие. То е под заплаха обаче, това е факт. Мисля, че е в интерес на европейците да има в Сомалия международно признато преходно правителство или пък можем да се отеглим и да оставим сомалиците да се оправят сами, но не считам, че това ще бъде в интерес на жените, децата или хората изобщо на Сомалия. Ние трябва да направим това по начин, който да ни води до щети ако решим да процедираме по този начин. Относно обучението, това е ключов въпрос. Целта не е да се следват неуместни политики, как да се отнасяме към жените, законите на шарията и, и, и прочие. Ние ще се концентрираме в обучение, в което сме успешни но и моето мнение е, че ние трябва да се ангажираме и това е позицията на 27-те държави членки на ООН, на САЩ, както и на повечето хора, правителства и правителства в този регион. Заедно, а не поединично, всички ние имаме да играем роля там, според общата политическа рамка. За посредническата роля, госпожо Льозенка, аз не съм казал, как Бил го казан, аз не съм, че ние сме успешно посредничали в решаването на тези въпроси. Ние се опитваме да създадем една система, да създадем концепция или механизъм, чрез който Европейския съюз да подобри своята посредническа роля. Ние имаме наши представители в Грузия, Африканския рок, Афганистан и прочие. Те трябва да получат подкрепа в посредническите им усилия, и именно тук в Брюксел ние се опитваме да гарантираме, че те ще имат подкрепата при ситуациите, пред които са изправени. Господин председател, А, всъщност господин Дав а, а, попита за съвета външни отношения и, и съвет евентуално на министрите по отбраната. А, може би е въпрос на интерпретация, но има отделни заседания на министрите на отбраната. Това е нашето виждане. Това, което се опитахме да направим по време на германското председателство е да ангажираме в максимална а, степен държавите членки чрез структурирано сътрудничество, чрез а, клаузата за солидарност а, и ангажирането на министрите на отбраната. Техният принос а, към работата на съвета за външни отношения. Същото се отнася и за съвета правосъдие и вътрешен ред, така че по двата стълба да има достатъчно сътрудничество при реализирането на мисиите. Бойните групи никога не са използвани и затова ние преценихме, че дискусия за тях е в реда на нещата. Шведският опит от създаването на амбициозна бойна група се оказа изключително полезна за военните операции на Швеция. Това ни помогна да преминем от национална отбрана към отбрана, която е по-насочена към международни операции. Шведските военни кръдове сега считат, че сигурността се постига най-добре в чужбина, като се работи с Европейския съюз, с ООН, в някои случаи с НАТО, а не само като се фокусираме върху защитата на териториите. Бойните групи за нас са важни за подобряване на оперативната съвместивност. Съгласен съм с вас, че те не са използвани има и проблем с репутацията на Европейския съюз. За това, може би, не сме имали възможност да проведем една смислена дискусия и да създадем един по-добър инструмент, който да бъде по-добре прият в бъдеще. Благодаря ви много. Половин минута за колегата Бутикофер. Благодаря. Имам още един въпрос. Господин посланник, по отношение на таланта и риболова казахте две неща. От една страна, че защитата на риболова не е част от мандата на Аталанта. И второ, че ескортирате че може да ескортирате риболовни кораби. А изменението в мандата ще промени ли практиката? Как да разбираме? Um, the, the, um, thank you. I wasn't totally, perhaps, totally clear. Благодаря. Вероятно не съм бил достатъчно ясен и една от причините за това, между другото, е, че дискусията непрекъснато върви относно изпълнението на мандата, относно това дали той трябва да бъде преразгледан и изменен. И третият тук въпрос, разбира се, е за наличните ресурси. Не знам а, дали сте слушали а, адмирал Хадсън, едно от неговите изложения, аз а, чух едно такова, което се свежда до това, че територията е огромна, а ресурсите са твърде малко. Не бива да се отклоняваме от основната задача. Става въпрос за хуманитарните ескорти, за охраната на корабоплаването е, в Аденския залив. Там все още много може да бъде направено. Ако обаче допълним мандата, така че той е, да, да, да се свежда до наблюдаване както на незаконния риболов, така и до съпровождане на законния, то ще трябва да проведем същата дискусия, която водим и за Афганистан. Имаме ли достатъчно ресурси, т.е. А между другото, токсичните отпадъци са още един подобен въпрос както аз разбирам нещата, а, а това а, е, се потвърждава и от разговорите ми с хората на място, а, че в рамките на действащия мандат ще бъдат направени всички усилия да се действа за опазване на законността, както е, например, в случая за трафик на хора, въпреки че тази дейност изрично не е упомената в мандат. Но ние внимателно си отбелязваме становището на парламента за риболова. Непрекъснато, казах, се спори относно тълкуването на мандата. И в тази връзка, разбира се, въпросът за наличните ресурси е на дневен ред. Напред Бих искал да благодаря, казва председателят, на господин посланника за подробната информация, която ни предостави. За нас беше голямо удоволствие да ви приветстваме днес тук, господин посланник. Следващото извънредно заседание на подкомисията ще се състои в Страсбург на 10 януари за първи обмен на мнения по проекта доклада на господин Дънджин за изпълнението на Европейската стратегия е, за сигурност, контекста на политиката за сигурност и отбрана. И понеже единственото, което ни предстои,